те. Следователно тази резолюция е приета и с това преминаваме към края на това гласуване. Искам само да ви информирам, че НП е предложила господин Кели. Има ли е, възражения? протокола на това заседание. Господин Паусел, да, господин председател, по процедурен въпрос, извинявам се, но днес през целия ден забелязах че един а, дясно екстремистски унгарец взема думата. Аз мисля, че а, колегата просто не е запознат с начина по който ние работим тук. За съжаление, Въпросната колега не е тук, но ще бъде информирана. Протокола от заседанието ще бъде представен за одобрение. Ако няма възражение през следващите дни, стенограмата ще бъде одобрена. А ако няма възражение, закриваме заседанието и ви пожелавам на всички приятно пътуване.